Dear honored guests. Уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаеми депутати от Европейския парламент, скъпи приятели, има дни, в които съм особено горд да бъда председател на Европейският парламент. Днес е един от тези дни. Днес ние почитаме лауреатите на наградата Сахаров за 2009 награда за свобода на мисълта. Председателският съвет реши да присъди наградата на Олег Орлов, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева от името на Мемориал и всички останали правозащитници в Русия и съм горд, че това решение И съм горд, че това решение беше взето с единодушие. С тази награда ние, депутатите от Европейския парламент, почитаме онези, които продължават да се борят за права на човека, както и онези, които са загубили живота си в хода на тази борба. Наталия Естемирова трябваше да е сред нас днес, както и Ана Политковская. Техните убийци все още не са получили възмездие. Uh, ladies and gentlemen, we in Europe... Дами и господа, ние в Европа знаем каква е цената на свободата, каква е цената на свободата на мисълта. На 16 декември, точно преди 28 години, във Вуека бяха убити миньори от полицията в Полша, защото те се бореха за солидарност, за основни човешки права, за човешко достоинство. При 20 години в Румъния на 16 декември започна революция, в която загинаха повече от хиляда души, защото те също се бореха за своята свобода. Това се случи в страните, които сега са членове на Европейския съюз. Днес тези страни са с нас. Ние в Европейския парламент никога няма да забравим миналото, защото това е нашето бъдеще, да защитаваме онези ценности, които са скъпи на всички ни. В Европа ние се ползваме ежедневно от правата си на свобода, но това беше с цената на сериозни жертви. Уважаеми дами и господа, за мен е огромна чест, че мога да връча наградата Сахаров на мемориал. Аз обаче изпитвам и тъга, че се налага да връчваме подобна награда в Европа, този път на нашите руски приятели, правозащитници. Тази година се навършват 20 години от смъртта на основателят на организацията Андрей Сахаров. Жалко е, че в днешна Русия се налага да има организации като мемориал. Сахаров видя падането на Берлинската стена. Той се бори за тези промени. Ние се надяваме, че активистите в Руската федерация също ще е, имат пълна свобода, такава свобода, от каквато се ползват гражданите на Европейския съюз. Ние пожелаваме това на всички граждани на Руската федерация. My, eurodeputowani, przyznajemy co roku... Ние, членовете на Европейския парламент, връчваме тази награда всяка година, защото искаме да напомним на всички по света, че всеки човек трябва да е свободен, да изразява свободно мисълта си. Както каза Сахаров, свободата на мисълта е единствената гаранция за защита срещу това хората да бъдат заразени е, от вируса на митове, които могат да доведат е, до кървави диктатури. Ето защо Европейският парламент винаги е защитавал свободата на мисълта и извън Европейския съюз. Днес пред... ние, представителите на 27-те държави членки, връчваме наградата Сахаров е, в подкрепа на всички по света, които се борят за основни права. Европейският съюз има огромна мисия. Ние искаме да защитим правото на мисълта, правото на свобода на словото по цял свят и се надяваме, че Русия ще бъде наш партньор в тази битка.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 Дамо и господа. Уважаеми дами и господа, позволете ме от името на Сдружението Мемориал да благодаря на Европейския парламент за тази престижна награда, наградата на името на Сахаров. Ние в Мемориал възприемаме тази награда не само като нещо, което е награда само за нашата организация. Ние смятаме, че по този начин е наградена цялата общност на онези, които се борят за човешките права в Русия. И дори всички онези, които ги подкрепят в руското гражданско общество. Вече 40 години Борещите се за човешките права отстояват отначало, преди в Съветския съюз, после в Русия, европейските, т.е. общо човешките ценности. Тази борба винаги е била тежка. Обаче през последните години тя е, стала, тя е започнала да става трагична, защото все по-често води до убийства на най-добрите, най-активните, най-смелите. Аз съм убеден, че като награждава дружеството Мемориал с наградата Сахур в Европейския парламент, преди всичко искаше да награди тях, нашите загинали приятели и съратници. Преди всичко искам да ви напомня за името на Наталия Естемирова, защитничка на човешки права, която работеше за мемориал. Тя е била убита през това лято в Чечня. Също така и искам да спомена адвоката Станислав Меркелов, журналистите Анна Политковски, Анастасия Бабурова, убити в Москва, етнолога Николай Гиренко, Фарид Бабаев и много други. За съжаление този списък може да отнеме твърде, твърде много време. Моля ви да почетете памета на тези хора с минута мълчание. Спасибо. Благодаря ви. Тези хора загинаха за това Русия да стане истински европейска страна. Страна, в която общественият и политически живот да се основава върху зачитането на живота и свободата на всеки отделен човек. Следователно, тези хора са загинали и за Европа, защото Европа не може да бъде пълна без Русия. Надявам се, че всички тук разбираме, че когато говоря за европейските ценности и европейската политическа култура, аз нямам предвид тук някакви географски понятия не се позовавам на никакъв европоцентризъм. Аз съм убеден, че политическата култура, основана върху свободата и правата на личността, е нещо, което представлява плащение на общочовешката система от ценности. Нещо, което е еднакво валидно и за Европа, и за Африка, за Русия, и за Китай. В днешното събитие всичко е символично, всичко е взаимно свързано. И самата награда, и денят, в който тя се връчва, и у нези, които награждават, и нези, които са наградени. Андрей Сахаров почина точно преди 20 години и той е бил не просто изтъкнат борец за правът на човека в Съветския съюз, но също така той е бил и много изтъкнат мислител. Той е изтъкнал и е отстоявал два много важни две много важни тези. Първата е, че само преодоляването на политическо политическите разногласия и враждебност дава на човечеството възможност да оцелее да се развива и да отговори на глобалните предизвикателства, да осигури общия мир и прогрес. И втората теза е, че единствената здрава основа за нашата дейност по преодоляването на политическите разногласия в съвременния свят са правата на човека и преди всичко свободата на мисълта. Европейският съюз, чийто парламент започна да връчва тази награда още когато Сахаров е бил жив, днес е най-близкият прототип на онова бъдеще обединено човечество, за което е мечтал Сахаров. Напоследък Русия и Европа все по-често биват противопоставени. В Русия започна да става модерно да се говори за специфичния руски път, специфичната руска духовност, специфичните национални традиции, национални ценности – а в евроатлантически свят често може да се чуе, че Русия е една страна, която не ни е нужна че тя има едно уродливо политическо развитие, обословено от нейната история, национална психология, цивилизационни особености и т.н. Предлагат се различни теоретични конструкти. Какво може да се каже по този повод? Разбира се, Русия, както и всяка друга страна, има свой собствен път към това е животът в страната да се базира върху човешки основания. Нито един народ в света не организира своя живот по взети отвън рецепти и схеми. Но връзката между Русия и Европа се определя не само от това, кой какво заема от другия. Въпросът може да бъде поставен по друг начин. Дали Русия е допринесла с нещо за формиращата се пред нас – пред нашите очи общо европейска и общо човешка цивилизация. И тук бих искал да напомня за уникалния принос за Русия, на Русия за духовния, социален и политически напредък на Европа и човечеството. За ключовата роля на руската или по-точно съветското движение за защита на правата на човека в изграждането на съвременната политическа култура. Андрей Сахаров преосмисли ролята на правата на човека и свободата на мисълта още през 1968 година. А на практика неговите идеи се въплащаваха от Организация защита на правата на човека, създадени от съветските дисиденти. Преди всичко това е Московската хелсинска група, която тук е представена от госпожа Людмила Елексеева. Тези организации още през 70-те години ясно, публично заявиха, че гръмките декларации за международната защита на правата на човека не могат да остават само думи. Ние успяхме да мобилизираме световното обществено мнение. И като резултат политическия елит на Запад трябваше да се наложи от традиционния си прагматизъм. Разбира се, това породи и много други проблеми, които все още не са решени изцяло. Например, доктрината за хуманитарна намеса. През последните 30 години е постигнато много, но още много повече трябва те първа да се направи. В началото на този процес бяха руските правозащитници от 70-те години. И не сегашната руска власт, не европейските политици, не унези европейски политици, които смятат, че Русия е една излишна, ненужна страна, не могат да зачеркнат Русия от списъка на европейските страни, точно благодарение на усилията на руските правозащитници а защо точно в Русия правозащитното движение стана синоним на гражданското съзнание и да придобие качество на нова политическа философия. Това е свързано с уникалността на трагичната руска история от 20 век, с необходимостта да се осмисли да се преодолее кървавото и тъмно минало. Ако отласък за следвоенното като политическо модернизирана Западна Европа беше Втората световна война, която стана логичен завършек на сравнително краткото доминиране на нацистския режим в Германия, то за СССР и Русия необходимостта от промени се диктуваше от опита на 70 годишно доминиране на комунистически режим, чиято кулминация беше сталинската диктатура, основана върху терор. Двете основни съставни части на възраждащото се гражданско съзнание в Русия станаха осъзнаването на принципа на върховенството на закона и историческата памет. От самото начало Движението защита на човешките права се позиционира като движение за преодоляването на сталинизма, живота на страната. В един от първите публични текстове на това движение през 1965 година, това се казваше изключително лаконично. Кър... Кървавото минало изисква от нас да променим настоящето. Всъщност, това взаимно вързане на историческата памет и гражданското самосъзнание е нещо, което изцяло възприето от съвременната общност на всички онези, които се борят за, гражд... за човешките права в Русия, както и цялото руско гражданско общество. Смятам, че основно значение, което Сахаров придаваше на мемориал през последните години на своя живот, се обяснява с това, че Сахаров много добре разбираше тази специфика. В дейността на мемориала тези две основни съставни части на гражданското съзнание са слети в едно. Мисля, че и сега, 20 години след смъртта на Сахаров, депутатите в Европейския парламент, определяйки лауреата, също осъзнаха и почувстваха тази специфика и тази връзка. Всички си спомняме за резолюция на Европейския парламент, прията през април за европейското съзнание и тоталитаризма. Тази резолюция, както и последвалата и резолюция на е прията през юли, за обединяването на разделена Европа, доказва, че обединена Европа Обединената Европа разбира смисъла и целите на нашата дейност. И ние сме ви много благодарни за това разбиране. Абсурдността на сегашната политическа ситуация в Русия много добре се иллюстрира от това, че собственият ни парламент, парламентът на страна, която най-много и най-дълго е страдала от сталинизма и комунистическата диктатура, вместо да подкрепи изцяло тези резолюции, веднага ги заклейми като антируски. Всичко това показва, че и до ден днешен сталинизмът за Русия съвсем не е просто някакъв епизод от 20 век. Няколкото години хаотична и непълна политическа свобода бяха пропуснати от нас като една благоприятна възможност – не беше преодоляна основната характеристика на комунистическия тоталитаризъм, а именно отношението към хората като към суровина. Целите на държавната политика продължават да се определят, независимо от мнението и интересите на гражданите на страната. Точно с това е свързано с точно с това е свързано укрепването в днешна Русия на режима на имитиращата демокрация. Имитират се абсолютно всички институции на съвременната демокрация многопартийната система, парламентарните избори, разделянето на властите, независимата съдебна система, независимите медиите и нататък. Но подобна имитация, която се е наричала социалистическа демокрация, тя е съществувала и при Сталин. Само, че сега за имитацията не е необходимо да се осигурява масов терор. Достатъчно е да се запазят стереотипите на обществено съзнание и поведение, които са се запазили от времената на Сталин. Но, когато е необходимо, руските власти използват и терор. През последните 10 години в Чечня са изчезнали, т.е. са били отвлечени, измъчвани, убити без съд и присъда и неизвестно къде погребани над 3000 души. Тези престъпления първо са били извършвани от представители на федералното правителство – след това те възложиха тази дейност, ако мога така да се изразя, на местните власти. А колко са унези, които са наказани за тези престъпления? Тях може да ги изброите на пръстите на едната ръка. Кой осигуряваше това те да бъдат изправени пред съда? Преди всичко Наталия Естемирова, Анна Политковска, Станислав Маркелов. Къде са тези хора? Всички те са убити. Виждаме че насилието, което е станало всекидневна реалност в Чечня, започва да излиза извън пределите на Чечня и може да обхване цялата страна. Но ние виждаме, че дори в тези обстоятелства има хора, които са готови да се противопоставят на връщането за миналото. И това ни вдъхва надежда. Всички разбираме, че никой не може да върне Русия на пътя на свободата и демокрацията, освен самата Русия, нейния народ и гражданското общество на Русия. Освен това, ситуацията в нашата страна не е чак толкова безнадежна, както може да се стори от пръв поглед. Ние имаме много съюзници в обществото и в нашата борба за правата на човека, и в нашата борба срещу сталинизма. Какво можем да очакваме в тази сфера от европейските политици от европейското обществено мнение. Сахаров формулира тези очаквания преди повече от 20 години. Моята страна има нужда от подкрепа и от натиск. Обединена Европа има възможност да води една такава твърда и същевременно приятелска политика, която се основава върху подкрепа и натиск. Обаче Европа не използва в пълна мярка тези аспекти на политиката. Ще дам два примера. Първо, работа на Европейския съд по правата на човека, който разглежда жалби на гражданите на Русия. Самата възможност за разглеждане на тези жалби от международна институция би трябвало да накара руските съдилища да работят ефективно и независимо. И най-важното, изпълнението на решението на Европейския съд би трябвало да елиминира самите причини, довели до нарушението на правата на човека. Съдът в Страсбург през последните години се произнесе понад 100 чеченски, ако мога така да се изразя, дела, свързани с тежки престъпления на представителите на държавата срещу гражданите. И какъв е резултатът? Никакъв. Русия изплаща компенсациите, присъдени от Европейския съд на потърпелите, потърпевшите, извинете, и Русия разглежда тези компенсации нещо като данък за безнаказаността. Русия не извършва никакви разследвания на престъпленията. Всички генерали, които са посочени поименно в решенията на Страсбургския съд, не са изправени пред съда. Не, те са повишения. И какво прави комитетът на министрите на съвета на Европа, който би трябвало да следи дали се изпълняват съдебните решения? В Страсбург всички свиват рамене. Какво можем да направим? И мълчат. Ще дам втори, по-общ пример, отношенията между Русия и Европейския съюз в сферата на правата на човека. Днес тези отношения фактически се свеждат до това, че Европейския съюз веднъж на 6 месеца провежда консултации с Русия по тази тема. Как се използва тази възможност? Чиновници, при това не от най-високопоставените, се срещат за по няколко часа при закрити врата. Европа пита за Чечня и Русия отговаря на въпроса с въпрос за Естония или за Латвия, Срещата свършва и след това те отново срещат след половин година. Неправителствените организации, както руските, така и международните, организират паралелни изяви, слушвания, представят доклади. А представителите на Брюксел на срещите с правозащитниците тежко въздишат и огорчено казват, ми какво можем да направят? Да направим, извинете, и мълчат. И така, какво трябва да направи Европа спрямо Русия? Според нас отговорът е много лесен за намиране. Европа трябва да се отнася към Русия така, както се отнася към всяка една друга европейска страна, която е поела определени ангажименти и носи отговорност за изпълнението на тези ангажименти. Уви, днес Европа все по-рядко формулира своите препоръки към Русия в сферата на демокрацията и човешките права. А понякога Европа предпочита изобщо да не споменава за тях. И няма значение каква точно е причината. Усещането за това, че усилията няма да доведат до резултат или прагматичните съображения, свързани с петрола и природния газ. Дългът на Европа е не да мълча, а да повтаря отново и отново, да напомня с уважение, но и твърдо, Русия да изпълнява своите ангажименти. Разбира се, няма гаранции, дори няма и особена надежда, че тези призиви ще постигнат своята цел. Однако, если не напоминать... Обаче, ако няма напомняне, руските власти ще го възприемат като индулгенция. Ако не се поставят острите въпроси на дневния ред, е нещо, което вреди на Русия, но то също така вреди и на Европа. Защото изникват съмнения за това дали европейските институции наистина са толкова ангажирани с отстояването на европейски ценности. Наградата, която ние днес получаваме от вас, се нарича награда свободата на мисълта. На пръв поглед, как можем да наречем мисълта несвободна? Кой как може да ограничи свободата на мисълта? Но има начин и това е страхът. Страхът, който става част от личността на човека. Страх, който кара човека да мисли и дори да чувства така, както се иска от него. Хората не просто се страхуват. Те намират изход като обикват големия брат, както го е описал Джордж Оруел. Точно това се случваше в Русия по времето на Сталин и в Германия по времето на Хитлер. Сега това се повтаря в Чечня, където президент е Рамзан Кадиров. Този страх може да обхване и цяла Русия. Но какво може да противостои на страха? Колкото и да е парадоксално, само и единствено свободата на мисълта – това е качество, което Сахаров притежаваше в изключителна степен. Затова той беше неуязвим за страха. И той беше пример за други хора, които се освобождаваха от страха, като него. Свободата на мисълта е основа за всички други свободи. Затова за наградата на името на Сахаров е много добре, че тя се нарича награда свобода на мисълта. Ние сме много горди, че днес получаваме тази награда. Благодаря ви. много на вас. Пожелаваме ви успех. Благодаря. И вие направихте много за нас, казва господин Ковалев. Thank you.